Good uh, Добър ден на всички. Добре дошли на съвместното заседание на Имко и Тран. Добре дошли на членовете на двете парламентарни комисии. Тук ще участва членове на ИМКО и на ТРАН по правило 55 от правилника за дейността. За всяко съвместно заседание в бъдеще ще имаме отделен дневен ред. Заседанията винаги ще бъдат и под съвместното председателство на двамата председатели или съпредседатели. Um, I will let, uh, my... Моя съпредседател ще може да кажа няколко встъпителни думи сега и след това започваме. Заповядайте. Ще кажа няколко думи на френски. Добре дошли на всички. Както току-що каза госпожа Босиот, става дума за съвместно заседание на ИМКО и ТРАН – след като комисията ДИНКО започна, прояви желание да работи по това досие, което е преимуществено в приоритети на Тран. За това работиме двете комисии. Форматът, в който ще работим и днес, ще бъде постоянен за цялото продължение на работата ни по това досие, т.е. с една съвместна комисия. Досието само по себе си има своите особености. От една страна от това, че работата се разделя между двете комисии, а също така и е, предвид на така маневрите на комисията, за които тя ще ни говори, които не са съвсем обичайни. Имаме един час на разположение и е, предлагам на госпожа с е, председателката, която е докладчица, да е, ни представи досието от името на комисия ИМКО. Заповядайте, скъпа колежка. Благодаря ви, взимам думата като докладчик за темата. Ще говоря на родния си език. Нидерландски. <laughs> В Европейския съюз се вълнувам от това, как работи Европейската комисия и как разглежда доклада ни. Сега няма превод на английски. Благодаря, Джаки, за това, че ми посочи този пропуск. И така повтарям това, което казах в самото начало. Занимаваме се в Европейския съюз с тази тема, занимаваме се също така и с това, как се разглежда тази тема. Предложението не получи голям ентусиазъм от държавите членки. Комисията го знае. Разбрахме също така, че Европейската комисия не възнамерява да оттегли предложението си. Заедно с представителите на държавите членки възнамерява да се занимае с техните тревоги около текста. Бе решено ние като Европейски парламент да започнем работа. Ние сме с законодатели все още все пак. И за това участваме в тази процедура. За това ми се иска Европейската комисия да ни даде малко повече информация. Чухме критики от съвета за това искаме да разберем какво конкретно възнамерява да направи Европейската комисия и също така каква е ролята според комисията на Европейския парламент. Е, искаме да бъдем въвлечени в процеса на работа, а не да бъдем на страна от него. Разбирам също, че разглеждате отделни потребни елементи, които няма да засягат основните теми в текста. Но Не мисля, че ще има голяма разлика. Хубаво обаче да се знае къде са тези разлики, независимо, че не са големи. След това оценката на въздействието е нещо, което а, ме интересува. Ще има ли оценка на въздействието, защото според мен е изключително важно да се подобри нормативната база като цяло. За нас това е основно. И също така искам да попитам дали искате да отеглите предложението или поне мислите по въпроса или да преразгледате своя текст, който да бъде след това подложен на оценка на въздействието. Сега по съдържание, доколкото разбирам, става дума за една хармонизирана система около техническите стандарти за оборудването за проверка на авиационната сигурност. Това обаче е, ще има смисъл, ако се подобри настоящото положение, т.е. ако има някаква добавена стойност, тогава трябва да се прави на ниво Европейски съюз. Явно няма държави членки, които го подкрепят и ние като Европейски парламент трябва да се запитаме дали наистина се върви в правилната посока с настоящото предложение. В рамките на доклада също така аз самата направих различни а, проучвания и има известна хармонизация, може да се каже, на нормите на ниво държави членки което почива на стандартите на Европейската конференция на гражданската авиация. И за това искам да се обърна към комисията да попитам, защо е нужна нова система? Защо е нужна нова система? Това са наблюденията ми, това са въпросите ми като докладчица. Сега ще дам думата на докладчика от Комисията по транспорт и туризъм. А, Oui, ah, euh, Monsieur Grandes Pascal, qui, euh, va. Това е господин Грандес Паскал. Той е също и с докладчик от името на Комисията по транспорт. Muchas gracias, presidente y presidenta y componente. Благодаря. Чудесна идея е днес да проведем съвместно заседание на нашите две комисии. Така ще продължим работата си. Скандални са развитията около тази тема. Много време се загуби. Има много неясноти също така. И по-лошо от това не може да се случи, когато говорим за авиационна сигурност. Искаме да подходим сериозно към темата системата за сигурност на Европейския съюз за авиационна сигурност, като че ли е в някакво безвремие и е, за мен бе много трудно да разбера и да обясня защо. Бях докладчик за скенерите и системите за сигурност. В парламента проведахме дълги дебати, стигнахме до определени заключения след това обаче оставихме всичко в ръцете на държавите членки. Сега държавите членки са тези, които трябва да подходят разумно, да гарантират сигурността. Но те не действат във времена, когато гражданите искат основните им права да бъдат защитени, особено във времена, когато сме изправени пред толкова много заплахи. Как можем да си обясним а, това бездействие? Не сме участвали в диалозите след декември. Трябва да кажа, че е обидно дори, че не ни канят. Парламентът не може да приема това. Трябва да има ясни причини, трябва да има ясни предложения, трябва да има постоянен диалог. И освен това, парламентът трябва да получава актуална информация. И това чисто институционално не се случва ръководителя на звеното за промишленост и новаторство в Генерална дирекция вътрешни работи се срещна с мен като съдокладчик. Много и благодаря за информацията, която ми подаде. Освен това, наистина имах нужда от тази информация. Подадахме въпрос и към комисията. Чухме за пречките от самото начало пред този доклад е, проблемите като че ли са патологични. Има обаче и други проблеми. Държавите членки подхождат егоистично, те не инвестират в сигурността и самите летища се интересуват повече от магазините, които се намират на тях на площ, отколкото от сигурността, което също е скандално. Държавите членки мислят, че предложението на комисията може да застраши компетентностите на ЕКГА или Европейската конференция за гражданска авиация. Това предложение че ли засяга предложението от 2008 година за сигурност. Това трябва да бъде разрешено от комисията и съвета. Четвърти член също е неясен, защото иска от държавите членки да предприемат допълнителни мерки за сигурност. Това са само част от примерите, по които съветът в момента не може да тръгне на никъде, но не могат и да аргументират тази парализа, в която са изпаднали. В лично качество като докладчик мога да кажа, че това предложение е задължително и дава добавена стойност към държавите членки, към Съюза. Нужни са европейски стандарти и сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност. Имайки предвид в какви времена живеем, трябва да имаме ясна цел, която а, да ни а, дава сигурност на нас и на гражданите, които летят в Съюза. От търговска гледна точка това ще бъде от полза за Европа. Единствено и само от полза. Може да критикуваме Тръмп, но те инвестират в технологии, а ние ще изостанем и няма да бъдем достатъчно конкурентно способни в бъдеще. Мисля, че предложението в този текст е фундаментално. Трябва да имаме европейско сертифициране в бъдеще. Авиационната сигурност трябва да бъде приоритет. В заключение се обръщам към съвета с моба да спре да създава пречки и да обясни защо има бездействие, защо не желаят да процедират по този въпрос. Също се обръщам към комисията по един разумен начин да придвижи текста, който бе представен през декември. Сега може да не е изчерпателен, може би няма да отговори на всички изисквания, що се отнася до определенията – Смятам обаче, че комисията трябва да отговори на въпросите. Какво иска да направи Европейската комисия? Иска ли е чисто и просто да провежда тези заседания, без да ни дава никакъв отговор? Или пък иска да ни отговори? Може би комисията трябва да помисли дали не трябва да оттегли това предложение. Няма от какво да се срамува. Има много примери за оттегляне на текстове. Това е съвсем нормално. Може след това да излезете с предложение, което отговаря на вече договореното в съвета. Това ще бъде най-доброто, според мен, да се оттегли този текст и бързо да се върнете с ново предложение, за да продължим да работим сериозно. Вярно е, че няма консенсус съвета по този въпрос и комисията бездейства, но това до нищо не води също. Трябва да се върнем стъпка назад и да решим този проблем. Може би няма наистина консенсус съвета, но имаме съответни процедури и за това трябва да се оттегли предложението, да се направи ново и комисиите, представени тук парламента могат да работят по ново предложение, защото това е едно необходимо, е необходим текст. Благодаря ви. Е. Благодаря. Преди да дам думата на моята съпредседателка, искам да направя две бележки за да подчертая именно казаното от двамата са докладчици. Има проблеми е, на формата и то сериозни. Е, по законодателната форма, това, което коментира господин Грандес Паскуал. В момента се намираме в една изключителна ситуация. Не сме наясно дали е, двете комисии да работят по текста такъв, какъвто е представен? Има ли коментари и други текстове от комисията и в какви условия трябва да работят двете комисии? Мисля, че добре е да чуеме поясненията на комисията. И второ, Въпросът е относително успешен. Европейския съюз ще получи един регламент, който ще е, може стратегически да се е, постави в рамката на глобалните изисквания. И в такъв смисъл в разговорите ни с щатите би било изключително трудно да дискутираме каквото и да било с тях, след като в момента няма ясно сертифициране, няма система за това. Така че общото споразумение между Европейския съюз и щатите може да бъде сериозно нарушено от е, именно нерешените проблеми за сигурността. Ние не можем да имаме и последователност в нашите искания и в нашите дискусии с щатите и с други страни или групи от страни. Така че от една страна конкретно имаме е, необходимост да обсъждаме решенията, но също така трябва да свържеме тези текстове и с общите ни дискусии. Давам сега думата на е, съпредседателката. Благодаря ви. Имаме много въпроси към Европейската комисия. Затова сега ще дам думата на комисията, която да може да ни даде някакви отговори. Давам думата на госпожа Каго тъй като имаме ограничено време, много ви моля да не говорите повече от 10 минути. Благодаря. So, commission, please. Комисията, заповядайте. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за тази възможност да присъствам на съвместното заседание, както и за поканата комисиите Тран и Имко. Благодаря на докладчиците. Отбелязах си въпросите, които бяха повдигнати. Питах се дали първо да отговоря на въпросите, свързани с съдържанието или тези, които са свързани с настоящото състояние на досието. Ще започна по съдържание. Искам да ви припомня целта на предложението. Някои от елементите бяха засегнати от докладчиците, господин Паскуал и другата докладчица. Докладът се опитва да бъде е, структуриран, да се гарантира свободното продаване и купуване на оборудване за проверка на авиационна сигурност, като се насърчава конкурентоспособността на съответната индустрия на международните пазари и се хармонизира нивото на сигурност по летищата в Европа. Регламент 300 от 2008 година, който се занимава с авиационната сигурност задава техническите спецификации, както и изискванията за работата на такъв тип оборудване, което се използва на летища в Съюза. Т.е. стандарти има, изискванията за работа са налични. Това законодателство обаче, както бе посочено по-рано, не се допълва от правно задължителна оценка или система за проверка на съответствието и сертифициране, така, щото да се гарантира че тези стандарти наистина се спазват на всички летища. Сега по основните елементи на предложението. На първо място създаване на задължителна европейска сертификационна система за такъв вид оборудване. Тази система трябва да гарантира сертифицирането на такова оборудване на принципа на съвместното признаване. В момента такава система няма. След това обща методология за пробиране и общ метод за сертифициране на това оборудване, това също не съществува по-настоящем или поне по законово задължителен начин. Държавите членки трябва да имат органи, които да проверяват съответствието на оборудването за проверка на авиационна сигурност с изискванията, като се издава съответен сертификат. И накрая, в този кръг, последното е задължението производителите, когато пускат на пазара такова оборудване, да го съпътстват с сертификат за съответствие, което означава, че типа е бил одобрен. И от самото начало, както попита и докладчика, мога да кажа, че всъщност е, системата стъпва на Европейската конференция за гражданска авиация, разработена от държавите членки на конференцията, за да може да има съответствие на оборудването със съответно изискванията за експлоатация. Т.е. има общ метод за изпробване, за да може да се е, е, реши дали да се използва системата, но не е правно обвързващ този процес. Така че предложението обхваща тази система с процедура по акредитация за съответните органи за оценка, лабораториите, например, които извършват изпробването. И така, обобщение няма правно задължение за производителите да спазват е, процеса за оценка на Европейската конференция за гражданска авиация. И държавите членки имат различни съответно системи и сертификати. Едно оборудване може да гарантира, че всъщност е налично в това си съотношение и вид в тази държава членка. Това се отнася до процедурите многократни, които трябва да бъдат извървяни за сертифициране, това е част от процеса, за да могат да бъдат използвани в различни системи. И за да може да бъде сега съществуващата система на конференция задължителна, задължителна и в крайна сметка да се стигне до единен европейски сертификат. Изключително важен въпрос се повдига от заинтересованите двете страни, а именно поради е, задължителния характер, това означава, че всичките търгове, които трябва да се извършват е, от летищата, трябва да има съответно предварително типово оборудване, което не съществува сега по-настоящен в системите. С други думи, трябва да се изиска от държавите членка информация какво те изискват при обявяване на търг, кои са важните елементи за сигурност. А сега, в международен контекст, се подчертава, както и от докладчиците, така от председателката. В крайна сметка това е един е, дебат международен, но очевидно с положително послание, защото в крайна сметка целта е да се подобри сигурността на пътниците. Това е изключително важно в контекста на разискванията, които се водят с САЩ, що се отнася до личните е, устройства електронни, които се пренасят и това е много важно общо средство за изграждане на доверие в международните партньори, които могат да бъдат уверени в високите възможности за засичане на експлозивен материал в багаж, предназначен да се качи на самолета. Що се отнася до производството и промишлеността? Отрасъла категорично подкрепя Казва се, че системата на конференция за изпробване и методология за изпробване работят добре. Но Липсата на единен сертификат ЕС всъщност е, е, фактор, който им пречи за успешно участие е, в конкурентно предоставяне на оборудване в рамките на международни програми и търгове. Това засяга също така работата с САЩ, а АЯТА и а, различните асоциации във връзка с логистика и предоставяне на транспортиране. Те също имат необходимост от единен сертификат с а, ЕС лого, що се отнася до проверката, включително и на товарите. И това е изключително важно, що се отнася до проверката на а, различните карго системи. Международното признаване на оборудването, което се използва, е изключително важно за тях, защото в противен случай те ще бъдат принудени да сканират повторно е, товарите, когато те навлизат на територията на ЕС, на САЩ, прощавайте, или да купят допълнително оборудване. Това е важен факт, който не бива да забравяме. Освен това, е, ИКАО, е, и е, Международния е, съвет по въздухоплаване имат подобни позиции. Сега, къде се намираме по-настояще? Много внимателно си отбелязах съображението, изказано относно процедурата и формата и ще използвам факти. Тези предложения, предприето и през септември, най-напред бяха представени в съвета на 27 ноември веднъж – е, предложението не е включвано в друг формат на съвета до сега. И трябва да кажем, че въпреки значимостта на досието, остана а, е, като че ли в а, е, заспало състояние. Това предложение не беше действително горещо прието от държавите членки. Трябва да подчертая това. Беше нужно време, за да отново се осъзнаем, да проумеем защо до сега нито едно председателство не пожела да върне предложението на масата на преговорите. Няма диалог с съвета по предложението. До сега е, бяхме поканени от Генерална дирекция вътрешни работи в комисията да представим предложението на Европейската конференция за гражданска авиация пред експертите на групата по обща процедура за оценка и нашия заместник генерален директор представи съответно предложението на генералната дирекция ректори по гражданска авиация. Това мисля, че е една ежегодна среща. И по-скоро, преди три седмици, пред участниците по и консултантите по въпросите на авиационна сигурност. Тук е, влизат различни експерти от държавите членки, представителите в отдел сигурност. Така че до тук са стигнали нещата. Разгледахме позициите на най-притеснените държави членки. Това е обичайна процедура. И обичайно ние работим с 4 или 5 от тези държави членки на двустранна основа, опитвайки се да проумеем какви са техните основни съображения. Както по-рано бе казано, те бяха изразени дали те са реални съображения, притеснени или просто аргументи, зад които стоят още по-сериозни притеснения, е въпрос, който наистина трябва да проумеем. И кои са те? Някои от тези съображения, както и по-рано бе посочено, е усещането, че комисията предлага една система, която дублира система на Европейската конференция за гражданска авиация. Това са особено позициите на пет е, държави членки, особено критично насочени. И а, именно поради това се подчертава отново централната роля на Европейската конференция, що се отнася до необходимостта от създаване на сертификат. На второ място, съвсем основателно посочен аргумент или притеснение, предложението ще попречи на държавите членки да приложат по-строги мерки по смисъла на регламент 300 от 2008 година което означава, че такова предложение просто а, няма как да засегне прилагането на този регламент 300 от 2008 година и съответно а, ще попречи на държавите членки да възприемат по-категорични мерки. Липса на яснота. Защо? На първо място е, нямаше категорично изявяна позиция, без да накърни и така и така нататък. Това не присъстваше в текста. И на второ място, както е, вече е, господин Паскуел каза, четвърти член. Държавите членки не налагат допълнителни изисквания в съответствие с сертифицираните сертифицираното оборудване. Тоест, това засяга самия процес за сертифициране, а не експлуатационните характеристики. Председателката, много моля, бихте ли приключили изказването си, защото и депутати имат е, желание да се изкажат? Да. И така, дали такива разпоредби са полезни или не, е въпрос, който остава по-нататък 10 член, който води до а, предлагане за членство в конференцията, обаче не така стоят нещата, що се отнася до създаването на орган за одобрение на следващо място и съответно налагането на ненужно бреме, що се отнася до прилагането. И още нещо. Предложението ще бъде водено от е, принципите на вътрешния пазар по-скоро, отколкото от причини свързани с сигурността, също бе изказано като съображение. С други думи, комисията сега се опитва да а, говори с а, е, двата с законодателя – съответно колегите от е, комисии тук в парламента. Ние благодарим за предоставената ни възможност днес да участваме в тази е, разговор с вас. По същия начин с естонското председателство и със съвета е, ще се опитаме да предвижим досието. Особено бихме председателката прекъсва. Надяваме се, че ще има балансиран резултат накрая. Благодаря. Председателката. Както обикновено подхождаме, когато се предлага за първи път предложение, двете комисии имат съгласие. Сега да дадем думата на докладчиците в сянка и след това на членове на двете комисии, които да зададат своите въпроси към комисията. Господин Карлос Коелио? Не, не желаете. Добре. Voilà, Madame Grappini, alors, comme co-rapporteur. Comme rapport... Tu са докладчи госпожа Грапини. Domnule, domnilor copreședinți. Благодаря. Уважаеми колеги, да, наистина мисля, че е добре е докладчиците в сянка да вземат думата преди комисията, за да е, може е, наистина комисията да насочи вниманието си в отговорите си и на техните позиции, не обратното, но няма значение. Надяваме се, че ще получим и ние а, информация от страна на комисията. Аз съм докладчица в сянка от името на социалистите и а, демократите. Ана не е тук, така че тя ме помоли да представя идеите и на комис... от комисия а, вътрешен пазар от името на Анна. Ще направя това. И така, на 28 април 2015 година бе прията дневната програма за сигурността от страна на комисията. И Идеята е тогава, която беше изложена, че трябва да има сигурност в Европейския съюз и е следователно регламент за сигурност. Така че, може би има някакви проблеми в комуникацията, комисията е, призна това, но каквото и да се случило в крайна сметка, стигнахме до позицията, че някакси като че ли се зараждаше конфликт. И мисля, че е много важно казаното от господин Рике. Наистина тук не трябва да губим време сега. Мисля, че с предложението, с което разполагаме от страна на комисията, бихме могли е, да подходим така, че да го усъвършенстваме, особено имайки предвид обясненията, които комисията даде по същество и формата на предложението. Разбира се, засегна и аргументите на държавите членки. Да, бихме могли да усъвършенстваме предложението. Може би наистина губим време, че отново се връщаме към комисията, да чакаме ново предложение от комисията и така нататък. Но нашата група подкрепя идеята, че трябва да работим по това предложение. Господин Деграндес се докладчих по темата може би възприе различна позиция и каза, че може би парламентът по-рано трябваше да бъде въвлечен, но както и да е, нека сега по същество. Сигурността е изключително важен аспект от всичко това, което правим. На следващо място, много средства се харчат за а, оборудване за сигурност. И Що се отнася до изпробването и сертифицирането, то трябва да се извършва с държавите членки, но ако има една единна обща система за сертифициране за целия Европейски съюз, макар че винаги ще съществува и възможността държавите членки, вероятно, да извършват свой процес на сертифициране, но така или иначе има единен пазар и наистина този отрасъл е мощен производството на системи за сигурност. Следователно трябва да имаме и а, система за сертифициране. Та, когато гледаме 30 член, първа алинея, обръщам се с въпрос към комисията, защо вие предлагате сигурност и контрол и оборудването за тях, оценени от Европейската конференция за гражданска авиация или акредитирани от държавите членки според техните национални стандарти, след като са вече инсталирани преди изтичането на преходния период, могат да продължават да бъдат използвани тези системи след преходния период. Това създава проблем обаче защото вие искате от държавите членки да инвестират много средства Тригодишен е периода, който е преходен и не се отчита гаранционния период за оборудването, така че е необходимо тук да се внесе а, известно обяснение към а, тази алинея. По-нататък, във връзка с техническите служби, това е 8 член, 2 алинея. Може би тук трябва да се предвиди конкретна разпоредба, в която да кажем, че производителите трябва да бъдат задължени да сертифицират, че тяхното оборудване е, сигурност е в съответствие с е, изискванията за е, засичане на радиация. Така че никой всъщност не ни казва дали ние сме защитени от рискова за радиация. Така че моята група ще предложи редица предложения за изменение, но като цяло ние заявяваме и повтарям казаното от мен самото начало. Ние заявяваме, че няма нужда да преоткриваме колелото, трябва да е, се опитаме да усъвършенстваме съществуващото предложение на комисията. И след това в хода на преговорите в съвета ще видим какво ще се случи големите държави може би ще поведат, но надявам се, че в крайна сметка ще стигнем до разрешаване на проблемите и ще създадем една едина система, за да можем по-добре да защитаваме нашите граждани. Това е важно за сигурността, но също така и за тяхното здраве, имайки предвид предложенията, които направих и по-рано. Освен това, много важно е наистина всичко да се предвиди съобразно разходите. Благодаря, госпожа Грапин изказване. Ами, вие просто изказахте почти за двама. затова ви дадох и повече време. Сега давам думата на госпожа Фостер за Евро, от Европа на нациите и свободите. Yes, well, our shadow is Peter Van Dolen's not here. Благодаря. Нашия докладчик в сянка не е тук, аз съм тук и като докладчик по темата за сигурността. Това е, е тема, която, е, по която съм поддържала много тесни взаимоотношения и с е, отрасъла. Нека да кажа в най-общо. Безопасност в въздухоплаването е основна тема на Европейската конференция за гражданска авиация. Тя е създадена преди повече от 60 години. 44 страни членки са нейните членове и те работят директно с ИКАО, Международната организация за гражданска авиация авиация. Имайте предвид, че това е точно тяхна работа. Е, независимо, че сигурността за летищата сега, е, това, което се прави, идва от е, изискванията на Европейската конференция за гражданска авиация, документа наречени как 30. Ние с тези изисквания се съобразяваме. И това, което се прави сега е в нарушение на протокола и разпоредбите за субсидиарност, защото това а, сигурността е отговорност на страните членки. Комисията няма какво да правите, там не може да се изнася тази тема на европейско ниво. Но, ако погледнем предложението на комисията, първо не се признава това, което изисквахме за това да има гъвкавост за най-строгите мерки. Това е необходимо за някои страни членки, защото те са в най-високата ниво на застрашеност от тероризъм. Освен това, не винаги е абсолютно задължителна базата за изпълнение на тези е, изисквания. Има в различни части на света огромно е, количество информация и разузнавателни данни, които също се обменят. Страните членки могат да прилагат съответното оборудване и да се съобразят с съответните е, по-високи изисквания за сигурност. Въпросът е и с поверителната информация, допълнителни разходи, които могат също да се наложат от инсталирането на оборудването. В края на кращата така се получава, че си остава в статуквото. Не знам какво ще се случи в бъдещето, но аз съм работила в индустрията за оборудване за сигурност и никой никога до сега не ми е казал от тази общност, които се е, срещам непрекъснато, че имат някакъв проблем с статуквото и с разпоредбите на Европейската конференция за гражданска авиация. Така че страните членки сега е, обмислят въпроса, но ние можем да продължим да дискутираме, но според мен предложението трябва да бъде оттеглено. Ако е, искате нещо да се направи в бъдеще, сега не е въпроса дали на оборудването да има обозначение сертифицирано от Европейския съюз. Европейската конференция може да се справи с е, този проблем. Освен това, тук не става дума за изли... да излизаме с регламент. Максимума, който може да се постигне е директива. И след... Защото страните членки имат е, нужда от някаква степен на свобода, а и пък и парламента и гъвкавост също така. Много беше важно да поставим тази тема. Много се, се радвам, че се съгласихте да организираме това заседание. Има много какво да се иска от към работа по темата и смятам, че в тази област не следва да се вземат мерки на европейско ниво. Председателката, благодаря. Госпожа Хюсменова има думата. Тя е докладчик Сянка на ОДЕ. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, по последните данни на Евростат от 2015 общия брой на пътници, които е, се ползват от въздухоплавателни услуги, е 258 милиона. Хората рабо, пътуват и по бизнес причини. Е необходимо да има достатъчно уравновесени решения за оборудването, включително и за процедурите за сертифициране и оценка. Докладът, представен от комисията, трябва да реши именно разликата в изискванията, стандартизацията, сертификацията и изискванията за това оборудване. Единия пазар е в момента е разпокъсан и когато се постигне това единство, ще се преодолее и тази разпокъсаност. Според комисията, това ще намали разходите и допълнителните пречки и ще се отрази положително на конкурентоспособността на европейските производители. В такъв смисъл обаче имам два въпроса за комисията. Първо, според економически и социален комитет, общата процедура за оценка посредством единен орган се твърди, че ще бъде ефективна, но комисията реално не предлага създаването на такъв орган. Защо? Второ, какво ще се прави с принципа на субсидиарност, защото се прехвърлят национални правомощия на комисията, поне частично. Може ли по-конкретно да отговори комисията за това как се предвижда да се постигне една обща позиция в е, е, съвета за общата процедура за оценка. Благодаря. Thank you very much. Since there are no... Благодаря. Няма други докладчици в сянка. Не виждам и други е, направили заявка за изказване. За това давам думата отново на комисията, за да отговори в малкото време, което ни остава, да отговори на въпросите, повдигнати от нашите депутати. Благодаря. Благодаря за всички въпроси. По въпроса за член 30 и необходимостта да се направи анализ и оценката за въздействие – Ставаше дума за това, че срокът е твърде дълъг за страните членки. Ние е, отбелязваме е, вашите предложения, за да помислим как е, би, могла, би могло да се подобри текста на член 30. Що се отнася до е, безопасността, тази тема се разглежда от член 19 и 17 в предложението, свързано с рискове за безопасността, които съществуват поради оборудването, т.е. това, което бе коментирано тук за, радио, за облъчване. Комисията, разбира се, е готова да приеме вашите коментари, за да направим така, че да бъдат решени въпросите за безопасност и сигурност. За коментарите относно Европейската конференция за гражданска авиация. Тази система е действително много стабилна. работи и се развива много положително и много добре. Те са разработили общи методологии за изпробване, но както поясних в уводните си думи, тази процедура не е задължителна по закон. Затова има оборудване, което не е минало през изпробване по процедурата на Европейската конференция за гражданска авиация, но е монтирано на европейски летища. Т.е. тази методология не е задължителна по закон и не се налага като абсолютно условие в търговете по обществени поръчки. А за по-строгите изисквания регламент 300-2008 си въжи и е, страните членки имат съответните права и задължения. А пък там, където не е законово задължително, а необходимо за яснота, трябва да се поясни текста, защото именно това е необходимо, да е ясна разпоредбата. Европейския економически и социален комитет за това дали да има единен орган на европейско ниво – това бе един от е, вариантите, който бе обсъден в оценката на въздействието и бе отхвърлен, защото се счита, че той не е съизмерен с е, съответните ресурси и позицията на комисията относно създаването на нови агенции и набирането на персонал за такива. За това бе отхвърлена тази опция. Е, от друга страна, съществува си Европейската конференция за гражданска авиация, работи отлично и това е най-ефективният начин от към ресурси да се приложи европейски сертификат е, на базата на това, което вече работи удачно е, от е, Европейската конференция. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Ако имате и други конкретни въпроси, с удоволствие ще ги получим и в писмен вид. И нека отново да ви кажа, на ваше разположение съм да помогна на парламента и на двете парламентарни комисии в е, бъдещата работа. Благодаря. Um, thank you very much, uh, uh, Благодаря на комисията за предоставената информация. Аз лично нямам коментари като докладчик. С удоволствие давам думата на съдокладчика от Комисията по транспорт. Благодаря, госпожо председател и съдокладчик. В комисията по транспорт ние работим в процедура на съвместно вземане на решение от доста време. Доста често преговорите се обръщат с главата надолу, съвета има едни планове, ние не искаме да си губиме времето с работа по напълно безсмислени неща колко пъти ни се е налагало да се връщаме отново и отново към вече свършена работа. La propuesta de la Comisión y mejoremosla nosotros desde el Parlamento. Eso es verdad, pero puede ser un trabajo inútil. Сега има предложение от комисията, което парламента трябва да обработи. Самите представители на комисията признават, че има така политически разногласия в това отношение. Разбираме, че комисията отчита трудностите, с които се сблъскват страните членки. Те са напълно обосновани. Госпожа Фостер доста неща коментира. Да, сигурността е национално прерогатив, но по, са породени определени е, нужди по отношение на сигурността в е, глобален план напоследък. И председателят на комисията Юнкер е, каза, че Европа се нуждае от е, съюз за сигурността, за да се бори с е, тероризма. Комисията представи и съответната програма в това отношение през месец април. И е, проблемът може да се реши по един от два възможни начини. Е, комисията, е, Европейската комисия има своя прерогативи и може да оттегли предложението за законодателство и да излезе с нещо по-приемливо, поне това е моето предложение. Или да излезе с един допълнителен меморандум, където да бъдат е, третирани е, тези въпроси, които не са приемливи. И в противен случай цялата наша работа се превръща само в едно интелектуално упражнение. Можем да си обсъждаме, но няма да стигнем до никъде, ако комисията не е, приеме предложенията, които излизат от е, нас, е, а пък и от съвета. Значи, първо, съображенията за субсидиарността и прерогативите на страните членки за сигурност и второ, нежеланието да се постига хармонизация. Според мен, Разбирам добре е позицията на комисията. Те се сблъскват с много е, затруднения в момента, но ако ще продължаваме така, реално няма да стигнем до никъде. Считам, че комисията, Европейската комисия трябва добре да обмисли е, тези неща и да отчете и различните ни позиции. Сега давам думата на моя е, съпредседател. Заповядайте. Благодаря. Това, което искам да кажа в е, заключение на всичко чуто е, че по същество съществува интерес да има процедура за сертификация, включително и за производителите това е от интерес. Но има и трудности, защото комисията в момента е избързала. Трябва да поискаме от комисията да се произне ясно, да се произнесе ясно дали е, отстоява своята позиция за предложение. Второ, минало ли е това е, предложение през съвета и ще влезе ли в е, процедура на съвместно вземане на е, решения. Защото е, споделям е, така опасенията на докладчика, че няма нужда да работиме е, е, за този е дето духа по едно досие, което няма да стигне до никога. Може би е, комисията да види на двустранна основа какви са притесненията на страните членки, които са обелозначили своята позиция и евентуално да ни напише, няма нужда да идва, да ни напише дали ще реактивира досието, то ще мине ли през процеса на съвместно вземане на решение, за да знаем ние върху какво точно работим и кога ще го работим. Така че, ако обичате комисията, нека да ни напише в някакъв обозрим срок, да знаем дали ще работиме по тази това досие или то ще бъде оттеглено. Дали ще вървим по настоящия текст или ще се търси друг, за да може така достатъчно рационално да работим и да сме сигурни какво се случва. Мисля, че това е напълно разумно. Да, напълно съм съгласен с, съгласна с предложението на съпредседателят ми и искам да предложа също да има информация и към председателството, включително и е, новото председателство на съвета да имат информация за това какво се случва, за да знаем ние какви ще са и нашите следващи стъпки и да информираме и е, депутатите ни за това какво ще се случва от тук е, нататък. С това приключвам. Отново благодаря на комисията за предоставената информация. Благодаря и на секретарията на двете парламентарни комисии. Надявам се, че вие ще поддържате контакт помежду си. Благодаря и на депутатите от ИМКО и ТРАН за участието им в нашето заседание и е, предлагам да си продължим с е, заседанието на комисията ИМКО. Благодаря и приятен следобед.